May I ask you, colleagues, to take seat? Колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си? Ще ви дам няколко минути по време на въвеждащите думи на номинираната за комисар по конкуренцията госпожа Вестегер – за журналистите, за да могат да решат къде искат да седат. Добър ден! Нека първо приветствам госпожа Маргарета Вестегер, която е номинирана за комисар. Приветстваме в, нашия, в нашата комисия ЕКОН. Това е третото изслушване в комисията ЕКОН ние се превръщаме в една машина за изслушване, но тази, това изслушване е много важно, за да можем да оценим подобаващо цялата колегия, да видим как стоят нещата по отношение на независимостта на кандидатите, техните умения за комуникация и разбира се да видим какви са техните политически приоритети и по какъв начин те ще допринесат за стратегическия дневен ред на новата комисия. Знаете правилата на нашата работа. Кандидата за комисар ще бъде помолена да направи въвеждащо изявление с дължина максимум 15 минути. И след това ще имаме 45 отговора, една минута за задаване на въпроса и една минута за отговаряне. В първата част обикновено се задават въпроси от политическите групи и независимите депутати. Ще помоля всички да се придържат към ограниченията във времето. Една минута за задаване на въпроси, две минути за отговаряне на въпроса. Езиковия режим днес е превода ще бъде предоставен на 23 езика и ще помоля всички, които се изказват, да не говорят прекалено бързо, за да можем да гарантираме доброто качество на превода. Също така, в вебсайта на парламента ще бъде предаван на живо с помощта на стримлайн на настоящото изслушване. Става въпрос за това, че насърчаването на конкурентоспособността е нещо много важно за нашата комисия, а и за целия Европейски съюз. И като се имат пред изпълнителните функции на комисията в тази област, ние искаме да работим заедно с тях, за да сме сигурни, че парламента внимателно разглежда всички аспекти на политиката на конкурентност, от гледна точка на интеграция на пазара и също така да имаме възможност да разработим допълнителни области на взаимно взимане на решение, възоснова на а, действията, които извършваме по отношение на обещетенията, исковете за обещетения. Знаем, че конкуренцията подобрява нашето, нашето економическо състояние. Също така разглеждаме нарастващото влияние на нашия конкурент САЩ. Разглеждаме банковия сектор, както и новите законодателни актове, които бяха въведени през последните няколко месеца, включително и новите нормативни актове,